комисията за решение на комисията, прието във връзка с пакета за корпоративното данъчно облагане. I invite first Commissioner Moscovici to take Първо ще дам думата на комисар Московиси, за да открие разискванията. Euh, Благодаря. госпожо председател. Уважаеми депутати, аз е, поех ангажимента преди известно време да дам бърз е, отговор е, за това, което очаквате ви за борбата с избягване на данъчното, е, плащането на данъци. И ето сега нашето обещание се материализира. Също така е, ние приемаме и мерки. Помните, че е, предложихме два пакета от, марс и, и, от март и юни за бързо действие по отношение на данъчното облагане на дружествата. Много е важно, вие е, също подкрепихте е, по много съществен начин е, предложенията на комисията за едно по-справедливо, по-прозрачно и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане, за да може да се даде и политически тласък на тази дейност. Без вашия ангажимент това не можеше да се случи. Парламента често се изказва за абсолютната необходимост за реална борба за с данъчните нарушения, за повишаване на прозрачността в тази област. Това е очертано в различни доклади на вашия парламент, от Комисията по економически въпроси и по данъчно облагане – Мерките отразяват много от вашите препоръки е, и вие ще установите това. Затова с удоволствие се изправям сега пред вас днес, за да ви представим общия пакет. Става дума за една реформа и, и е, много задълбочена и много проста. Някои е, дружества в момента, които не плащат е, данъци, е, тази, е, това положение абсолютно не се приема от нашите граждани, избягването на заплащането на данъци е практика, която не може да бъде приемана. Сега, тъй като дружествата действат в една глобална економика, за да реагираме именно на тези факти, ние излизаме с един пакет, който се базира на четири стълба. Първо, ефективно данъчно облагане, а не теоретично, много просто дружествата трябва да плащат данъци там, където осъществяват печалба. Второ, да се работи за облагане на вътрешно-груповите транзакции и също да има ясна връзка между вътрешното и външно измерение, вътрешното в Европейския съюз и външно измерение на дейността на тези дружества. Първо, ефективното данъчно облагане. Ние предлагаме да се гарантира ефективното данъчно облагане. Как? Реално трябва да се направи директна връзка между данъчното облагане и мястото, където се създава печалба. По този начин, с ваша подкрепа, ние ще използваме два инструмента – препоръки и директива разработваме предложение за директива, която е, е анти-неплащане е, на данъци, така да кажем. Има, е, ма нека да ви кажа какво предлагаме. Първо, не искаме да не се прехвърля по печалбата в страни, където е по-низко данъчното облагане. Второ, за да е, се избегне е, прехвърлянето и неплащането на данъци, използваме инструменти, така наречени хибридни Тоест, Да, преодол... да прекратим практиката на прехвърляне на печалбите от една страна в друга с цел да не се плащат данни. По този начин е, ние предприемаме мерки с, в съответствие с препоръките на вашите парламентарни комисии по економика и данъчно облагане. Директивата се допълва с препоръки за предотвратяване на всички нарушения на, в данъчното облагане. Знаете, че дружествата създават едни изкуствени субекти с цел да могат да прехвърлят печалби или да регистрират загуби в трети страни, за да не избегнат данъчно облагане. В това отношение ще стегнем малко повече възможността да не се избира по-благоприятен режим за данъчно облагане. После, много важна мар... мярка за избягване на данъчното облагане е данъчното е, прозрачност. Тук е, излизаме с друга директива за отчитане страна по страна. Тук е, поемаме ангажимент реално да направим революция в е, данъчната прозрачност в страните членки ще ни се даде възможност по този начин да има ясна информация за дейността и печалбите на дружествата. В предложението на директива има препоръки, изготвени от ОИСР, за облагане страна по страна, т.е. да може данъчното администрация да осъществява по-добър контрол и с това, което предлагаме днес, е да наложим стандартите всъщност на предложения от ОИСР. Това е първия етап. Знам, че мнозина от вас искат да стигнем и по-далеч по отношение на прозрачността, т.е. да има публично оповестени отчети на дружествата страна по страна има смисъл в това, ние също сме съгласни, нееднократно съм се изказвал и пред вас и на друго място, че това е необходимо да ня... и за това съм за това да има отчет страна по страна и той да е публично оповестяван. Комисията ще излезе с предложение до пролета в това отношение. Какво правиме в момента? Търсиме най-добрия подход, който да възприемем. Направихме една публична консултация. Въпросът е да видим дали има някакви противоречия между това, което ние желаем да направим и конкурентоспособността на нашите предприятия и възможността им да инвестират. Ако открием такова противоречие, трябва да помислим както да действаме. Ако не, е, ние ще излезем съответните предложения. Знаете, аз е, не скрито казвам, че имам воля да го направя, но трябва да работим достатъчно е, прогреси... прагматично. Трябва да работим и за конкурентоспособността, и за прозрачността. После данъчно конкуренция, която да е, е справедлива и здравословна. От една страна конкуренция между стопанските субекти и от друга страна между държавите. Какво се случва на ниво фирми в момента? Има голяма разлика между малките и средни предприятия и мултинационалните компании. Нека да кажа така, ясно очертаните мултинационални компании. Те е, имат е, възможност е, и средства да се възползват от най-благоприятните режими. А, обаче малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика и те се озовават в неблагоприятно отношение – защото големите имат начин да намерят начини да не плащат данъци. 30% всъщност плащат повече данъци малките и средни предприятия в сравнение с големите корпорации. Това не може да се приеме. И мерките, които предлага комисията, са насочени директно срещу тези агресивни, така наречени агресивни данъчни е, схеми на големите компании. Търси се създаване на по е, справедлива е, данъчна основа, така наречената обща консолидирана данъчна основа. Знаете, че някои страни вече са предприели мерки за справяне с това явление, за избягване на плащане на данъци на по-големите. Други обаче не са го направили и е, поставят малките и средни предприятия в много по-необлагодетелствено отношение. Пакетът, който предлагаме, ще даде възможност на страните членки да възстановят равнопоставеността в тази основа. И накрая, разработва се една стратегия за дейност извън Европейския съюз, т.е. да се решава в глобален мащаб един глобален проблем. От една страна имаме европейски подход, но той трябва да бъде допълнен и с мерки извън Европейския съюз. Стратегията има за цел да се справи с явлението данъчна ерозия, която идва от трети страни. Ще търсим сътрудничество с трети, партньори от трети страни. Има, разбира се, дейност от трети страни, която реално уронва фискалните устои на нашите системи. Затова ще започнем да работим с международни партньори в рамките на ОИСР и други платформи. Е, разбира се, не бива да се страхуваме от това да твърдим тона към трети страни, които извършват нарушения. Сега пакета, който предлагаме, нанася сериозен удар с едни много солидни мерки Европейската стратегия предлага да се създаде и един списък, европейски списък, нека да кажа, с третите страни, които не оказват сътрудничество в това отношение. Значи, тук този списък ще се възползва от националните такива, където около 85 са страните, които абсолютно не осъществяват сътрудничество. След като започнахме дейност по тази тема, нещата се раздвижиха, някои е, страни е, се опитаха да, се, да извадят от този списък, да дадат известни дейности и данни, които да ни позволят да ги извадим от там. Европейския е, списък, е, както предложи Европейския парламент, ще се базира на обективни и справедливи критерии. Ние ще поддържаме постоянен е, диалог с тези страни по темите данъчно, корпоративно данъчно облагане и справедливо и справедливо такова. Това са четирте основни стълба на пакета законодателни предложения, които предлагаме. Част от е, тези неща са много е, технични, но има и политически аспекти. Пакета от предложения ще даде възможност е, да, да работим по това явление. Какви са параметрите? Първо, да избегнем различните режими на данъчно облагане – да се отчете е, спецификата на вътрешния пазар и за да не се прилага частично или неравномерно е, решенията от, пътека, е, от пакета се търси едно европейско решение в такъв смисъл. А, също така търсиме и европейско решение на въпроса, не само такова предложено от международните институции, затова и работим в рамките на Европейския съюз с предложение от комисия, обсъдено в съвета. Също вие задавате въпроси как ще се отраси това на конкурентоспособността и економическата ефективност на Съюза. Нека да ви уверя, че мерките предложени в момента нямат нищо вредно за в тази област. Напротив, ще печели и прозрачността, и конкурентноспособността. Ще се даде възможност да се подсили вътрешния пазар и да се подсилят дейностите на националните органи. Освен това, ще се създаде едно а, данъчно облагане, което ще е в полза на тези, които е, играят по правилата, а не на тези, които се опитват да ги заобиколят. И няколко думи в заключение. Първо, е, нека да видим какво ви очаква 2016. Цялата ли е пакет за данъчното облагане е много амбициозен, много всеобхватен, може би най-амбициозният и най-всеобхватният предлаган до сега от комисията и разглеждан от вашия парламент. Това, освен това, е само началото от серия инициативи, които ще ви представим в следващите месеци. Скоро ще се видим отново с вас през 2016. Знаете, че ще се е, роди е, така наречената е, пакета за действие по общата консолидирана корпоративна данъчна основа което е, има за цел да се справи с проблема с изнасяне на печалбите в страни, където е най-благоприятно данъчното облагане. Ще имате предложения и по тази тема. Службите на комисията в момента работят по него. То ще бъде предложено етап по етап подхода анблок не успя да убеди всички в е, съвета. Винаги по данъчни въпроси трябва да се обединява желаното с възможното. И сега тук сме наясно какво е желаното, но все пак е, възможното се определя от страните членки. Някои може би ще съжаляват, че няма че не са застанали за тези е, предложения, но във всички случаи ще действаме стъпка по стъпка. Комисията е, е все повече, винаги и сега иска да декларира своята готовност за борба с избягване на неплащането на данъци. Необходимо ни е да действаме с още по-голяма сила, да се справяме с економическата неефективност, най-честните участници в този процес трябва да бъдат е, е, поощрявани, а не да понасят е, щетите от дейността на тези, които са заобикалят законите. За болниците, за училищата, за обществената сигурност, за транспорта, за економиката като цяло е са необходими тези дейности. За това трябва да има и повече прозрачност и повече справедливост. Мерките, представени през 2015, вече е, върват много сериозно към подобряване на положението. Директивата за обединяване на, е, за общата данъчна основа също. В момента ние предлагаме един пакет, който е следващия много важен етап по нашия път и се надявам цялото си сърце, че парламента ще работи по тази тема, за да нам прави данъчното облагане по-прозрачно и по-справедливо. И това да стане една реалност. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата най-напред на господин Ламасур. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Искам да поздравя и съдържанието и графикът на пакетът, който ние ни представихте, който отговаря на препоръките, прияти миналата година а, от а, нашия парламент. Радвам се на сътрудничеството на нашите институции и съжалявам, че отсъства холандското председателство. А, защото а, би било добре те да извлекат своите полуки от тази позиция през тези 6 месеца ние сега ще разширим дебатът между всички национални парламенти, парламентите на 28-те страни членки и наред с това с парламентите на всички страни, асоциирани по линията на ОИСР с тази работа. Трябва добре да се разбира, че под а, натиска на общественото мнение след скандала с Утиликс – Необходима е промяна на подходът у всички. А, значи, защото а, през години, в течение на години нашите страни се конкурираха на данъчното поле и правеха това тайно, неявно, а сега а, а, а, фактически като че ли сме свидетели на друг вид състезание, кой ще плаща най-много, за да привлечем националните компании. Необходимо е хармонизиране на данъчната основа в рамките на Европейския съюз. Данъчната основа за корпоративното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз. За да може предприятията във всички страни да възприемат нов подход много националните компании публично ще обявят своите резултати във всяка отделна страна, но трябва именно това да предложат и комисията, и нашите институции. Добър ден на всички. Благодаря на господин Ламасура. Сега давам думата на представителката на социалистите, госпожа Ферера. Благодаря, господин председател. Нека първо поздравя комисията за това, че изпълни поетия от нея ангажимент и представи едно амбициозно предложение. Благодаря и, и за това, че е поела по пътя към постигането на историческа порода си промяна в областта на данъчното облагане. Всъщност, комисията изигра водеща роля. Тя реагира на загрижеността на обществеността на гражданите, които представлява Европейският парламент. Не искаме корпоративното данъчно облагане да води до несправедливост в рамките на вътрешния пазар. На вътрешния пазар много неща зависят от справедливото данъчно облагане, особено когато са изложени на натиск държавните бюджети. Приветствам комисията и за това, че предприе действия в отговор на инициативата на ОИСР. Европейският съюз обаче не бива да следва ОИСР. Трябва да изиграе водеща роля в борбата срещу укриването на данъци и избягването на данъчното облагане. Така тълкувам аз предложенията на комисията. Комисията за данъчните постановления очертава пътя, по който трябва да поемем. Сега трябва да предприемем и конкретни действия. Не сме на едно мнение обаче по въпроса за това какво представляват данъчните обежища. Според нас в тази област предложението трябва да предвиди по-категорични мерки. За жалост моментът не е подходящ. Европейският парламент очаква от съвета да промени подхода си, да отрази в действията си предложението на Европейската комисия. Изтъкваме това в своя доклад. Изтъкваме, че трябва да се работи по-активно за докладването по отделни страни. Тези доклади трябва да бъдат обществено достояние. Във връзка с това е странно според нас, че днес сред нас няма представител на холандското председателство. Цитирам от доклада. Държавите членки играят много важна роля при улесняването на укриването на данъци. Затова и те трябва да направят всичко възможно за засилването на сътрудничеството в Европейския съюз в областта на данъчното облагане. Надявам се, че съветът и председателството ще изиграят своята роля. Господин Лунес за минута и половина. сега всъщност са политическите декларации от групата. Когато приключат тези изказвания, ще имате възможност за синия карта. Благодаря, госпожо председател. Гос... Господин комисар, нека да кажа откровенно. Според мен съобщението от комисаря съвсем не е добре. Винаги говорим за повече данъчно облагане, а не за по-малко и за, повече, е, за по-ефективни е, предприятия. Предприятията винаги са дойните крави, от които държавата очаква да източи данъци. Трябва да се обменя информация, да, се, да се сътрудничат данъчните власти, да има повече прозрачност. Но също така а, е, трябва да оставаме бдителни и то в три аспекта. Първо, малките и средни предприятия да имат възможност да бъдат конкурентно способни. Не може да има нелоялна конкуренция между страните членки. Добре е да има хармонизирана данъчна основа между страните членки. Освен това, не трябва да си забравяме, е, затваряме очите. Ако комисията поставя повече е, изисквания, отколкото е необходимо, сами си дърпаме черката изпод краката си. Е, не следва да се налагат допълнителни тежести на МСП. Надяваме се, че това ще се избегне. А единственият начин да няма повече бюрокрация е, е всеки да си плаща данъците. Господин Тойрер Залден. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Предложението на Европейската комисия, предложение за две директиви, е повратна точка по пътя към установяването на лоялна данъчна конкуренция в Европа. Това бе основното заключение на специалната комисия за данъчните постановления в доклад, който бе прият с голямо мнозинство от Европейския парламент. Господин Московиси, поздравявам ви за представените ни предложения. Тяхната цел е препоръките на ОИСР да прераснат в законодателство с задължителен характер. За либералите е особено важно 28-те нормативни уредби в областта на данъчното облагане да не водят до създаването на вратички, които се използват от малко на брой стопански субекти, най-вече многонационални корпорации, за да се сведат до нула данъците, които плащат. През 2014 година 6 от 10 най-големи дружества в Великобритания не са заплатили корпоративен данък там, въпреки че размерът на печалбите им в световен мащаб е бил 30 милиарда британски паунда. Това показва и мащабите на проблема. Разполагаме и с информация за това, че малките и средни предприятия, които не могат да се ползват от модели за избягване на данъчно облагане, са в по-неравностойно положение. Техните загуби са в размер от 20 до 25%. За това от гледна точка на пазарната економика е изключително належа, належащо да създадем нормативна уредба, която да допринесе за равнопоставеност. По време на посещението си в Швейцария видяхме какво може да се направи. Трябва да се гарантира автоматичен обмен на информация. Ще трябва да се въведе и обща корпоративна данъчна основа. Вие не излизате с предложение за това. Кога ще го направите? Правителството на Съединените щати възнамерява да упражни натиск върху нас, тъй като смята, че американските концепции концерни са в неравностойно положение. Каква е вашата позиция, господин комисар? Според нас, Съединените щати също трябва да предприемат нещо, за да могат Европейският съюз и САЩ да допринесат за въвеждането на глобална нормативна уредба, която да пресече нелоялната данъчна конкуренция в бъдеще. Господин Демази от името на Обединената левица. Господин Бърни Сандърс, господин Московици, Вчера през нощта господин Сандърс в Съединените щати постигна изключително добър резултат по време на предварителните избори. Все повече хора в Съединените щати и в Европа се възмущават от огромните печалби, които реализират многонационалните концерни за сметка на честните дънакоплаци. А какво прави всъщност комисията? Комисията не прави нищо. Концерните могат да прехвърлят хвърлят 30% от печалбите си в държави с ниска данъчна ставка. Що се отнася до данъчното облагане на дъщерни дружества в данъчни убежища, също се провалихте. Там те могат да се ползват от много ниски данъчни ставки, например 5%, а за сравнение в Ирландия данъчната ставка е 12,5%. Всяка секретарка всъщност плаща повече данъци от Google и други подобни дружества. LuxLeaks всъщност би трябвало да се казва С Ликс, Но вие не правите нищо, за да се справите с проблема. Не сте съставили черен списък, например, на юрисдикциите, които не оказват въздействие. Европейският съюз не се бори срещу агресивното данъчно облагане. Не можем да си позволим да продължаваме по този начин. Благодаря от името на зелените госпожа Жоли. Господин председател, господин комисар. Господин председател, господин комисар, предложенията, които правите, ще помогнат за премахване на данъчните обежища в Европа. Особено приветствам данъка на изхода, където ще може да се облагат печалби, реализирани извън Европейския съюз. Но предлагания текст не е пълен той няма да а, сложи край на най-циничното избягване на данъчното облагане. Трябва а, да се направи всичко възможно, за да се а, подобри този текст. И ако нещата не върват достатъчно бързо, главната отговорност очевидно пада на страните членки, които продължават да се конкурират по един разрушителен начин в областта на данъчното облагане. А, значи 3% за 10 години а, облага финансовият министр на Великобритания Осбърг печалбите на Google. Това а, пречи на а, европейското сътрудничество. Господин Москвиси, трябва да се даде възможност на а, гражданското общество и на парламентът да съставят план за действие и да се разработи нова а, уредба, в която да се, която да се придържат всичките 28 страни. За това трябва абсолютно ясно да се подкрепи публичното деклариране на страна по страна. Защото а, шантажът а, а, като че ли в тази област стана норма защото като че ли някои работят само в интереса на най-големите корпорации. Сега за минута и половина господин Ека. Тези неща трябва да се решават от страните членки, а не от Европейския съюз, защото всяка страна има своите силни страни, примерно французите виното, испанците туризма и тези е, схващания не са без е, основания. Всяка страна също така има своите сили в е, данъчната основа и всяка страна трябва да бъде свободна да решава данъчните си проблеми многостранно, защото европейското решение е всичко да се хармонизира. Конкуренцията между страните по отношение на данъчното облагане им позволява да дават и по-добри публични услуги. В единия пазар Google е свободен да плати данъчната си, облаг... Е, данъчната си ставка в най-добрия режим. И е, всъщност Европейския съюз се опитва да следва страните, които плащат е, данъци извън Европейския съюз тези страни ще почнат да излизат от Европа и ще изнесат и работните места. Вижте какво се случи с ДДС по европейското законодателство страните членки трябва да се молят на комисията, за да намалят данъчната си ставка по ДНС. 5% за новите енергии беха наложени, за да се е, дава възможност на хората да се отопляват. Но какво се случи е, европейски, на европейско ниво? Е, тази облегчена тарифа бе отменена от съда. И е, всъщност е, тези мерки само е, закриват работни места. Ако мислите, че корпоративното данъчно облагане ще бъде по-добре в ръцете на Европейския съюз, трябва да сте напълно луди. Освен това, колко много хора ще загубят работни места. Господин Капел, две минути от Благодаря, госпожо. господин председател. Господин Московиси, едно дъщерно дружество на Google в момента разполага с 55 милиарда долара под формата на пазарна капитализация. Това е предприятието с най-голяма стойност в света. През между 2009 и 2013 година това дружество е укрило данъци в огромен размер в Великобритания пък Google трябва да заплати 170 милиона укрити данъци. Google и други концерни се възползват от вратичките в системите за данъчно облагане в редица държави членки. Европейският парламент проведе проучване, което показва, че Европейският съюз годишно губи около 190 милиарда евро поради прехвърляне на печалби, неефикасност при събирането на данъците и други подобни практики. Съюзът и държавите членки не могат да си позволят това в бъдеще. Затова трябва да се борим срещу агресивното данъчно планиране, да работим за лоялна данъчна конкуренция. Предложението на комисията за лоялна данъчна конкуренция почива върху три стълба. Гарантиране на ефективно данъчно облагане в Европейския съюз, нещо за което много активно работи Европейският парламент. Става дума най-вече за това, че печалбите трябва да се облагат с данъци там, където се реализират. Вторият стълб е по-прозрачно данъчно облагане. Парламентът вече работи за установяването на автоматична система за обмен на информация. Много е важно да се работи с органите на данъчната администрация по места. Важно е да има и докладване по страни. Добре е също така, че държавите членки в рамките на 7 месеца ще трябва да приложат системата за автоматичен обмен на информация. Третият стълб е създаването на равнопоставеност. Вече бе казано, че МСП плащат с около 30% повече данъци от многонационалните концерни. Трябва трябва да се сложи край на тази практика. Ще трябва да се направи и списък на данъчните убежища. Само така ще се установи лоялна данъчна конкуренция в полза на държавите членки. Благодаря от името на независимите депутати господин Епитидеус. Благодаря, господин председател. За да защитим инвеститорите, за да осигурим економическия растеж, трябва а, да бъде данъчната тежест справедливо разпределена между предприятията. Като се има предвид глобализацията, техническият прогрес и възможностите на многонационалните корпорации а, да се избягват данъчното облагане. По този начин големите корпорации пестят за сметка на дънакоплатеца. Трябва да се вземат предвид специфичните черти на страните членки. Защото данъците се събират от страните членки. Необходимо е да действаме, за да, да защитим интересите не само на националните економики, но също така на цялостната економика на Европейския съюз, за да избегнем губенето на а, хиляди работни места, нещо на което станахме свидетели в Гърция през последните години. Необходима е социална и економическа политика, която да помогне на страните и да възпрепятства международните корпорации да се възползват от данъчните обежища. Господин комисар, пакета, който бе представен миналата седмица, определено е стъпка в правилната посока за борба с агресивните данъчни политики на мултинационалните компании, които толкова вредят на европейските малки и средни предприятия и публичните финанси. Така че старта е добър. Европейския съюз губи милиони евро всяка година заради неплатени данъци. Това са пари, които могат да бъдат използвани за публични услуги или за създаване на работни места – не може да се толерира положението, в което гражданите, малките и средни предприятия правят всички усилия, за да посрещнат щетите, причинени от големите мултинационални компании, които не си плащат данъци. Комисията по данъчна въпроси направи много за е, осветляване на тайните споразумения между големите компании и някои страни членки. Прозрачността трябва да бъде наш приоритет. Сега трябва да обърнем поглед и напред, за да не повтаряме грешките от миналото. Трябва да преминем е, от е, фазата данъчен съюз Тоест да търсим създаване на данъчен съюз, така че е, да има равнопоставено отношение към мултинационалните компании и малките и средни предприятия. Смятам, че представеното е една добра първа стъпка и се надявам, че комисията ще приложи на практика тези предложения възможно най-скоро. Вие може да разчитате на нашата подкрепа. Благодаря, господин Симан. Е, Благодаря, господин председател. Много интересно бе нещо, което господин Московиси каза днес сутринта. Много интересна бе реакцията всъщност на колегите наказаното от него. Някои от тях твърдят, че дружествата би трябвало да плащат все по-малко данъци, но многонационалните корпорации плащат едва 1% от общия размер постъпления от данъци. Какво искате да плащат още по-малко ли? Други пък твърдят, че комисията продължава по-старому, но така само подценяваме работата си тук в парламента. През изминалите години специалната комисия за данъчните постановления създаде необходимите условия за предложенията на комисията. Постигнахме много повече, отколкото през последните 10 години. Трябва да работим заедно с комисията. Трябва да направим така, че всеки един национален суб, стопански, извинете, субект, субект заплаща своя справедлив дял от данъчните постъпления. Трябва да гарантираме система на справедливо данъчно облагане. Ако искаме да постигнем това, ще трябва спокойно и щателно да разгледаме предложенията на комисията. Можем да насърчим комисията да излезе дори с още по-смели предложения би трябвало да се изиска не само публично докладване по страни за размера на данъците заплатени от предприятията. Нека всички големи дружества с с оборот над 40 милиона годишно да подлежат на това задължение. Така ще постигнем необходимата прозрачност. Прозрачността е от особено голямо значение. Докладването по страни което не става публично достояние, не се е предоставя на комисията и на държавите членки, няма да допринесе за постигането на крайната ни цел. Ще подкрепим в бъдеще една идея за повече прозрачност. Комисията може да разчита в бъдеще на подкрепата на парламента. Председателят. Господин Симон, господин Кристофоро иска да ви зададе въпрос. Ще отговорите ли? Господин Кристофоро. Според мен никой не се съмнява в това, че трябва да се избягва укриването на данъци, избягването на данъчно облагане, най-вече от многонационалните корпорации. Не би трябвало обаче да се въведат единни данъчни ставки. Едина данъчна ставка на корпоративния данък е нещо, което не бих препоръчал, тъй като това ще отнеме всякакви възможности за действие на малките и средни предприятия, ще доведе до изместването на стопанска дейност в трети страни. Ще трябва да направим така, че дружествата да продължат да извършват дейност тук. Може да се понижат данъчните им ставки, но това трябва да стане в условия на прозрачност трябва съвсем ясно да заявим, че не трябва да се уеднаквява данъчната ставка. Господин Симон, имате думата за отговор. Ако мога да кажа, следното. Ние говорим в един общ контекст, говорим за една обща данъчна основа, но за това става дума всъщност. За каква, на каква основа ще се заплащат данъците? Ако държавите членки имат шанса да правят изчисленията си минимални, то всъщност нищо не сме постигнали. Имаме нужда от прозрачност, за да се знае каква ще е данъчната основа. Едва тогава има смисъл да, да, да обсъждаме подробностите. Едва тогава има смисъл да говорим за облагането на мултинационалните компании. Благодаря, господин Фокс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 благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар Московиси, аз много внимателно бих приветствал вашето ново предложение във връзка с разкриването на корпоративните данъци. Да задължите държавите членки да разкриват а, информация във връзка с корпоративното данъчно облагане е важно, за да избегнем данъчните измами. В Обединеното кралство има голяма прозрачност в това отношение. Ние сме една от държавите членки, които дадоха началото в g 20 на всички проекти, свързани с преориентирането към печалбата. Комисията е права, когато твърди, че държавите членки не могат сами да се справят с този проблем. Но надявам се, господин комисар, че осъзнавате, че Европейския съюз също не може да се справи сам. Проблемът трябва да бъде разгледан на международно, а не на европейско равнище. Аз се страхувам, че а, в Европейската комисия и в Европейския парламент като че ли а, това се използва като за извинение за повече Европа. Не подкрепям плановете за едина корпоративна данъчна основа. Това е неуместна намеса в данъчната политика на държавите членки. Действайки чрез ОИСР ще гарантираме не само изпълнение на задълженията на държавите членки, но и запазването на тяхната конкурентоспособност на международните пазари. Трябва да гарантираме, че мултинационалните компании изплащат необходимите данъци. А най-добрият начин да го направим е като поддържаме ниски данъците и по-леснички правила прилагаме. Благодаря ви, уважаеми господин Фокс. Господин Етери иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Thank you and good morning, Mr. Fox. Доброто, господин Фокс. Интересно е, че чухме от вас да говорите за конкурентоспособност и свободно предприемачество в светлината на корпоративното данъчно облагане в Европейския съюз. Смятате ли, че това е вашата червена линия или смятате, че Обединеното кралство винаги трябва да казва не? Какво щеше да бъде вашето решение, ако се подложи на референдум тази сделка около корпоративното данъчно облагане? Well, Господин Фокс, благодаря ви за въпроса. За мен е удоволствие, че данъчната област си остава в правомощията на държавите членки. Държавите членки имат право на вето. И съм убеден, че всяко консервативно правителство сега и за в бъдеще ще налага вето на корпоративната данъчна основа. Не смятам, че това ще може да се приложи наистина на практика. Благодаря ви, господин Ван Ниевенхайзен, за минута. Voorzitter, er ligt hier een eh, pakket voor om eh, belastingontwijking en agressieve... Благодаря. Говорим за цял пакет за данъчно облагане, който трябва да предотврати данъчните измами. Естествено, всеки трябва да плаща данъци, данъците, предприятията, но и големите концерни. Те не бива да не плащат данъци. Но за съжаление не сме стигнали до там. Трябва да тръгнем по един регулиран път. Жалко е, че нямаме оценка на въздействието до момента. Жалко е, че международният контекст не е съвсем ясен, защото това е важно, за да запазим нашата конкурен... конкурентоспособност. И освен това, дефиницията, тези разпоредби против злоупотреби. Какво са те? Те могат да доведат до, раз... да доведат до различно тълкуване на разпоредбите и тогава юристите от Европейския съд ще имат много работа. Тук трябва да съсредоточим усилията си. Благодаря. Има запитване към вас от госпожа Крапини. Моля, имате възможност за въпроса. Благодаря. Госпожо, е, вие говорите за оценка на въздействието, а комисарят говори за това, че всъщност малките и средни предприятия са под много голям данъчен натиск. Мислите ли, че този пакет би могъл да реши проблема на малките и средни предприятия? За момента не мога да кажа нищо конкретно. Не мога да прецена, но ето имаме е, ангажимента на господин Тимерман за по-добро законотворчество и малките и средни предприятия би трябвало да бъдат взети предвид тук. Тогава, ако имахме оценка на въздействието, ние можехме да проведем разговори и да, поимаме, и да имаме възможност за влияние, което в момента нямаме. Следващият оратор. Госпожа благодаря ви, господин председател. Господин комисар, вярно е, имаше добри намерения, беше проявена добра воля от страна на комисията, но все пак ми се струва, че предложението в настоящият му вид не е достатъчно добро. Ако видите, ако погледнете какво се случи след скандала с LuxLeaks, виждаме, че европейският проект е поставен под заплаха, тъй като много мултинационалните компании избягват данъчното облагане и което води до огромни загуби от приходи за държавните хъзни, средства, които биха могли да бъдат използвани за училище, болници и т.н. А това от своя страна значи, че работещите данъкоплаци и добросъвестните дружества трябва да плащат още по-голямо данъчно облагане. Аз нямам нищо против увеличаване на прозрачността и повече справедливост в данъчното облагане. Но въпросът ми, господин комисар, е кога всъщност ще започнем най-накрая сериозно да се занимаваме с, с злоупотребите от страна на мултинационалните компании? Кога сериозно ще започнем да се занимаваме с проблема за данъчните убежища, например? Кога ще започнем да се, загле... да се занимаваме с седалищата на дружествата и система за избягване на скандалите, за да може гражданите на Европейския съюз да имат доверие в Европейския съюз, да могат те да вярват в европейският проект, господин комисар, трябва да положим повече усилия и да покажем, че хората са по-важни от предприятията и предприятията не винаги са по защита на дружествата. Госпожа Скот Като. Благодаря, господин председател. Аз съм убедена, че законодателството има желание да подобри ситуацията в данъчното облагане на мултинационалните компании. Едно правило за малките хора и друго правило за големите концерни. Това трябва да се прекрати. Чърч Осборн пое борбата против данъчните измами. Той може би смята да направи нещо в Лондон, но в Брюксел той прави всичко възможно тези неща да не станат законодателство. Така че е, хубаво е да има докладване страна по страна, но в същото време хубаво е да се види кой как гласува, защото това също е важно. Като депутати, които пред, представят гражданите и малките и средни предприятия, ние е, с досада вече слушаме за това, че се стремим да избягваме данъчното облагане. Политиците гласуват по един начин, а говорят други неща. Като зелени ние желаем да прекратим данъчните, е, избягването на плащането на данъците. Аз много внимателно ще гледам как се държи Осборн, когато се предлага данъчния пакет. Британците няма да му простят, ако той продължи да защитава корпорациите и говори само празни слова за гражданите. Господин Зани. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да кажа, че в рамките на това предложение може да се приложи успешно поговорката напънала се планината и родила мишка. Използваме неправомерни и неподходящи средства. Очаквахме много повече смелост от Европейската комисия. Още повече, че в последствие ще трябва да се борим и с съвет, за да постигнем удовлетворително решение. Ясна е позицията на някои от държавите членки. Смятам, че неизменно днес нидерландското председателство се опитва да намери подходящи мерки, за да привлече повече партньори. Вие много добре действахте през последните години заедно с Белгия, Люксембург и председателя Юнкер. И срещу тази срамна политика Европейската комисия не казва нищо. Нямаме единна политика на европейско равнище. Напротив, всеки се опитва да се възползва от а, съседните си държави, като привлече от тях мултинационалните а, компании. И всичко това е за сметка на малко малките и средни предприятия. Не разбирам защо Европейската комисия не говори за публичен доклад държава по държава. Само това очакват гражданите от нас и само това е ефективният начин да се справим с проблема. Само по този начин ще разберем как действат действително държавите членки в държавите членки. Тези от тях, които а, твърдят, че са готови да си сътрудничат, в последствие отказват да ни предоставят съответните документи или заличават всяка уличаваща ги информация. А, приканвам ви да работите в тясно сътрудничество с комисията таксе. Благодаря следващия. Господин Моно, господин председател, миналата седмица Европейската комисия представи два текста с цел продължаване на борбата срещу агресивното фискално данъчно планиране. Инициативата е достойна за похвала, макар че е прекалено късно. Фронт, Националния фонд в Франция подкрепя инициативата. Съгласни сме да има административен обмен на информация, но не и да се предоставят всички данни за спанската дейност на предприятията. Обаче не съм съгласен с прекалено слабите ви е, критерии за изпълнение на стандартите заложени на ОИСР. Освен това, страни като Обединеното кралство, Холандия и Белгия започнаха процедури с Европейската комисия за преразглеждане на своите данъчни договори, въпреки че те са, са сключили стотици данъчни постановления, с които да привлекат мултинационални компании и предлагат данъчни, облег... данъчни облегчения за предприятия, които решат да върнат своята стопанна дейност и да я отчитат в съответните държави. Подобна данъчна днес би трябвало да се предложи във Франция. Благодаря ви, господин Нидермайер, има думата. Uh, господин Нидермайер, проблемите няма да изчезнат от само себе си. Трябва да действаме справедливото данъчно отблагане няма да се наложи, няма да се създаде от само себе си. Трябва да се споразумеем за общи правила, правила, които а, да, не може да има решение, което да, което да се основава само върху функционирането на отделните държави. Трябва общо решение, трябва общи препоръки. Аз подкрепям подхода на комисията. Освен това, подкрепям и финансовите министри в съвета, но това е само началото. Трябва да приложим всички раздели на пакета, трябва да изработим препоръки на европейско равнище, по-добро поведение, кодекс за поведение и по-добра прозрачност. И не на последно място, проекта за консолидираната обща корпоративна данъчна основа е много важен. Не е въпроса само да се събират данъци, въпросът е и да се създаде добра бизнес среда за предприятията в Европа. Може да разчитате на нашата подкрепа и се надявам да създадете една справедлива система в Европа. Господин, господин Барие. Две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Уважаеми господин комисар, вие представихте няколко пакета в данъчната област. Вие сте един от комисарите, които преследват амбицията да се приведе в ред Европейския дом и да се прилага по-солидарна политика. Не сте перфектен, но действията ви вървят в правилната посока, което заслужава нашето уважение. Някои от вашите предложения са в следствие на предложенията на нашата специална комисия. Другите ви пък предложения са доста по-предпазливи. Нуждаем се от изчерпателна информация за данъчната сфера в различните държави членки. Съжалявам, разбира се, че след обмена, който извършихте, не се излезе с конкретни предложения. Та, по новия пакет с предложения, разбира се, не вървим в правилна посока, за да се справим с данъчните измами и злоупотреби. Имам предвид други две препоръки в нашата специализирана комисия, където правим две конкретни предложения и едното от тях е общата корпоративна данъчна основа. Изпускат се някои съществени моменти, които да възпрепятстват мултинационалните големите компании да играят водеща роля в това отношение. Необходимо е мултинационалните компании да плащат данъците при източника. Знаем, че Google има подобна практика, но Google не е единствената компания. Ако не се изплащат правомерно данъците. Това, разбира се, заплашва нашите общества, защото той е в ущърп на а, здравната сигурност, на образованието и така нататък. Този данъчен пакет, господин комисар, няма за цел да хармонизира данъчната основа в Европейския съюз. Трудно би било да се предприеме подобна мярка, но се нуждаем от повече справедливост. Доста ни остава да работим във връзка с избягването на данъци. Уверявам ви, че Европейския парламент ще бъде реден с вас в тази битка. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин Люке, когато не виждам в залата. Ако той не е тук, тогава госпожа Харкин, една минута. Благодаря ви, господин председател. Приветствам пакета за избягване, да борба с избягването на данници. Голяма част от националните компании с агресивно планиране използват слабостите и разминаването между националните данъчни системи. И благодарение на това те плащат смехотворно ниско данъчно облагане, което няма никаква, нищо общо с печалбите, които те реализират. Трябва да се има предвид, че избягването на, че избягването на данъци на световно равнище между 1 милиард и 2,4 милиарда на световно равнище и между 700 и 900 а, а, милиарда на европейско равнище. Европейската комисия твърди, че разпоредбите на ОСР за намаляване на данъчното основно прехвърлянето на печалби не са достатъчни и затова Европейския съюз трябва да се превърне в световен лидер, без обаче да поставя под заплаха конкурентоспособността на европейските дружества. Нашият отговор трябва да бъде пропорционален и ефикасен. И накрая не само комисията, съвета и парламента са важни в този процес. Потребителите също играят много важна роля и затова ми се струва, че докладването страна по страна ще бъде много важен инструмент. Благодаря ви, колегата Виекаше за минути и половина. Благодаря. Днес многонационалните предприятия плащат, не плащат данъци и то от десетилетия. И това е резултатът от либерализацията на капитала на економиката. Вижда се, че политиката удовлетворява интересите предимно на големите предприятия. Тук всъщност се говорят празни слова трябва да видим какви са истинските, какви ще бъдат истинските резултати от този пакет. Влиянието на промишлеността е прекалено голямо. Комисарият казва, че има оценка на въздействието страни по страни. Говори се и за изследвания на ОИСР, говори се и за изследванията в самите държави членки. Всичко хубаво, но какви ще са резултатите? Може ли да разчитаме, че ще знаем кои са лицата, които се крият зад съответните инструменти, които им помагат да крият печалбите си в данъчни оазиси? Трябва да има политическа воля за прекратяването на функционирането на данъчните оазиси. Това са въпросите, които са важни. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, вие идвате от Франция. Най-малкото това е държавата на правата на човек, но и една романтична държава, държавата на любовта. И това ви го признаваме. Само дето във Франция човек винаги отделя достатъчно внимание на предварителната любовна игра, а не се втурва директно към действие. Значи имахме люкс ликс, какви ли не ликс. И непрекъснато сме свидетели на предварителна любовна игра. Е добре де, но в един момент трябва да преминем към действие, защото в противен случай обекта на нашето желание ще си замине разочарован. Значи трябва да действаме. Какво означава това? Това означава, както и вие казахте, да се наложи докладване държава по държава. И тези доклади трябва да бъдат обществено достояни. Мултинационалните компании трябва да декларират не само своите печалби и данъците, които плащат, но и да ни кажат колко лица заемат, и какви са данъчните отстъпки, които получават във всяка една държава членка. И тази информация трябва да бъде достъпна за европейските граждани. Изцяло трябва да се прилагат и препоръките на ОИСР. А в пакета, който ни е, предлагате, и този път наистина можем да говорим за пакет, като че ли забавя, забравяте а, е, някои моменти. Например, е, не може да се налага измен задължение подобно изискване да бъде разписано във всички двустранни договори. Чуждестранните компании също не са включени във вашия пакет. Но ОИСР е забравил някои елементи. Да не забравяме така наречените патентни кутии, които не бяха обект на внимание на ОИСР. И вие трябва да запълните този вакуум. Вие в Европейската комисия инициирате законодателството, нали така? И не на последно място трябва да се наложи единна обща корпоративна данъчна основа, което означава всички да сме наясно какво означава печалба и тази печалба да бъде обложена с минимална ставка. Пряко или косвено, вие засегнахте тези елементи в а, своята реч. Аз вярвам, че ви искате да преминете към действие. Добре, хайде, крайно време Не ни казвайте време Нека да видим фактите. Дали държавите членки, също както господин Московиси, са толкова очаровани от данъчната справедливост. Нека да видим какви са реакциите на Херцогството Люксембург, на Нидерландия или на моята държава, както и на колегата ви. Аз се съмнявам как да пробудим от тях страста и желанието. Мисля, че вашата Европейска комисия трябва да възбуди горещо желание сред държавите членки, за да може най-накрая да сложим край на този данъчен скандал. Основните жертви са древните данакоплаци, без значение дали са физически лица или малки и средни предприятия. Благодаря, господин Марк. Pane komisaři, podle vás daňová konkurence je... Благодаря. Господин комисар, е, аз разбирам, че вие смятате, че конкуренцията е нещо лошо, но конкуренцията в данъчната област е нещо добре, защото по такъв начин е, Данакоплаците са защитени. Ето, например, в Швейцария няма възможност да се увеличават данъците а, прекомерно. Но вие говорите за агресивни данъчни практики. Според мен обаче вашата, вашите усилия са агресивни. А, усилията ви да потискате данъчната конкуренция. Вие е, казвате, че искате да направите революция, но нямате право за това. Договорите нямат, не дават право за хармонизация на данъчните основи. Вие се основавате на член 115, но аз мятам, че по-скоро вие се опитвате чрез трикове да извлечете данъците от да, някои държави членки и да ги привлечете във вашите хъзни. Аз мисля, че по-скоро би трябвало да се намалят данъците, така предприятията ще функционират по-добре. Благодаря, госпожа Розати. Пане комисажо, шкодливе зявиска уникания податков. Господин председател, господин комисар, Явлението изпягване на данъчно облагане води до загъби на приходи от данъци за държавите членки. Това също е източник на нелоялна конкуренция между държавите. И съм съгласен, че усилията за справяне с този проблем във всеки отделен случай и във всяка отделна държава не дава резултати. Затова приветствам инициативата на Европейската комисия да се справи радикално с този проблем чрез новият пакет, който предлага, в който включва директива за борба с избягването на данъци и промяна в директивата за административното сътрудничество. От ключово значение е тук е а, директивата за борба с избягване на данъци, основаваща се на 6 основни инструмента. Инструмент, който дава възможност а, за по-добро регулиране на а, практики, като например изместване на печалбите в други държави или активите в други държави. Подобни предложения вече бяха изготвени и в контекста на инициативата за намаляване данъчната основа прехвърлен печалбите на ОИСР. Но смятам, че дейности, които предвиждаме, трябва в по-голяма степен да съвпадат с разпоредбите на нашите договори, принципите на субсидиарност и пропорционалност. Не бива да се допуска никакво хармонизиране на данъчното облагане в Европейския съюз. Освен това, новият е, регулация не бива да обременява нашите дружества. Благодаря ви. Думата има господин Кофът за две минути. Uh, благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, искам да ви благодаря за това, че представихте този данъчен пакет. Много е важно да имаме справедлива данъчна система в Европа с тези четири стълба. Ясно е, че данъчните измами са заплаха за социалната държава и за честната конкуренция. 2,5 милиарда евро с загубите. Е, извинявайте, 1 трилион евро на година са загубите от данъчни измами. Представете си за какво можеха да бъдат използвани тези пари за училище, за образование, на младите хора и тъй нататък. Много е важен този принцип. Когато гражданите виждат, че мултинационалните компании плащат почти нулев данък, то въпросът остава каква е ролята на държавата, и институциите тук. Когато гражданите виждат нелегалните гешефти на компаниите. Хората имат представа, че става дума за огромна несправедливост, става дума за това, че мултинационалните компании са по-силни от държавата. Това е една щупена система. Как може да я поправим? Най-напред трябва да имаме повече светлина, повече прозрачност, защото мултинационалните компании използват задните вратички и сенчестите места в економиката. Швейцария и Люксембург решиха, че ще участват в системата за автоматичен обмен на информация. Това е изключително важно. Затова смятам, прозрачността е, от, е ключов фактор тук. Ключов фактор е докладването страна по страна. Всички трябва да плащат своите данъци. Господин комисар, аз се надявам да, че ще се застъпите за докладването стана, стра, страна по страна, страна. Така само ще защитим нашата, нашите социални държави. Благодаря, госпожа Лернер. Yritysverotusta koskeva toimivalta on... Благодаря ви, господин председател. Корпоративното облагане в правомощията на държавите членки, което е проблемно, защото по самото си естество, агресивната данъчна политика винаги се прилага от мултинационалните компании. Надявам се, че Европейската комисия ще вземе предвид нашите предложения. Ясно е, че по-добрата политическа координация на национално равнище ще попречи на облагоприятстването на мултинационалните компании за сметка на малките и средни предприятия. Господин Зукерберг вдигна много шум през декември, когато заяви, че отстъпва 90% от а, своите приходи за благотворителна цел, но би било добре да заплати данъци върху тези приходи. Благодаря, господин Фербер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, най-напред искам да кажа, всички сме на едно мнение. Трябва да има борба а, срещу укриването на данъци и многонационалните компании. Но бих се радвал, а, ако отговорната институция и съответните държави членки а, поемат своята отговорност. Странно е, или по-скоро не е странно, че няма представителство от съвета. Това е сигнификантно, това е знак. С... Разочарован съм, че всъщност тези, които грешат, не присъстват на дебата. Грешниците не са тук. Това имам предвид. А ние, парламентът, ние вървим в правилната посока, ние се застъпваме за справедлива конкуренция в данъчната система. Но става дума за справедлива конкуренция. Затова приветствам предложенията и се надявам, че държавите членки, които са се споразумели на база ОИСР да, да а, приложат инициативата WEBS, са направили нещо много добро. но повечето държави членки не са много активни в усилията си да внесат повече прозрачност, особено някои държави членки, да внесат повече прозрачност в данъчните си дела. Би трябвало да увеличим натиска върху държавите членки в интерес на малките и средни предприятия, на гражданите. Затова в техен интерес е да постигнем добър резултат. Колегата Маруел. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Комисарят Московиси каза, че трябва да действаме бързо и с ясни цели. Мисля, че всички споделяме това мнение. От тази гледна точка, мерките, които той ни представи тази сутрин, безспорно са стъпка в правилната посока. Чуваме колегите, които твърдят, че мерките не са на висотата на очакванията ни, не са на висотата на напълно обоснованото възмущение на гражданите ни се до се с, с от Люкслик. Но нека да не забравяме, скъпи колеги, колко много път изминахме. Някои от предложенията, които обсъждаме днес, бяха абсолютно немислими преди борени години. Нека също така да си дадем сметка и пред колко голяма съпротива сме изправени, господин Ламберт, защото тук не говорим само за това, което господин Московиси може да направи, а и за съвета, където не, не искат никакъв напредък. И също така нека да признаем, че това е само една стъпка един етап. Да, трябва да се продължи е, стъпка по стъпка, да постигне напредък и мисля, че може да го направим. Включително и по отношение на докладването държава по държава и по отношение на прозрачността. Чувам колегите от десницата и трябва да им кажа, че прозрачността по никакъв начин не се противопоставя на конкурентоспособността, особено в днешно време. Напротив, трябва да продължаваме стъпка по стъпка. Трябва да прилагаме някои от мерките за все по-голям брой мултинационални дружества, защото в момента докладването засяга едва 10-15% от тези мултинационални дружества. И също така трябва да се оповестява публично това докладване държава по държава. Но все пак, скъпи колеги, нека да признаем, че взимаме мерки в правилната насока. Да, трябва да действаме по-бързо, трябва да сме с по-ясни мерки, но все пак имаме и е, добра сътрудничество с комисията, сега важно е как ще се справим с съвета. Има въпрос към вас, господин Морел, от колегата Ламберт. Да, господин Морел, тъй като се обърнахте пряко към мен, бих искам все пак да не тълкувате погрешно думите ми. Когато твърдя, че предварителните действия са важни. Те са важни, защото и те имат важно съдържание, не само конкретните действия. Така че да, подготвителните действия, които и предприе Войската комисия от няколко месеца насам, са важни, но е крайно време да се пристъпи към конкретни действия. Скъпи колега Ламберт, не съм много убеден, <laughs> че разбрах метафората ви защото лесно може да се отклоним от дебата с нея. Но а, като слушаме комисаря Московиси, оставам впечатлението, че споделяме една и съща цел – и господин Московиси поема своята отговорност и това е добре, защото в Европейската комисия днес е по-политическа сравнение с миналото. Той иска да има докладна държава по държава. Вие искате конкретни действия. Аз също бих искал да предприемем бързи действия, но в този борба, който водим, трябва да знаем кои са съюзниците ни и кого трябва да убедим. Благодаря, думата има колегата Ван Дален. De plannen van de commissie eh, slaan door, eh, voorzitter. Ze gaan veel... Господин Ван Дален. Това, което се предлага, всъщност е много повече от международните споразумения. Здравословната конкуренция доста се намалява и климатът за инвестиции не е здравословен. Комисията казва равнопоставено за всички. Това е чудесно. Но ако искаме да постигнем това, то какво остава за освобождаване от данъка на пристанищата, например, както, както това става в Холандия в момента? А, когато има субсидии, данъчни субсидии в отделните държави членки за различни области, а, всичко това ме кара да съм скептичен, защото това е първата стъпка, първата стъпка към един общ корпоративен данък. Но за това няма основа и това не е добро за нашето разнообразие. Господин Караш, господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа, прилагането на нашите изисквания за борба срещу укриването на данъци, за преодоляване на несправедливостта в данъчната област, това са все справедливи изисквания. Предложението за шесте задължителни мерки не само съответстват на е, решенията на ОСР те трябва да се приветстват, те са необходими. Ние искаме тези шест предложения да се приложат наистина бързо, за да произведат резултати. Много неща са отворени, това го знаем. Например, отворен строи въпроса за консолидираната обща корпоративна данъчна основа. Нямаме още предложение за нея. Очакваме го. Очакваме и предложенията за мултинационалните концерни. Ние направихме такива предложения като парламент. Важно е да се спалзва и директивата за борба срещу данъчните измами, господин Ланге. Важно е да се а, не да се да се наказват грешниците, а не да им се помага и да бъдат награждавани. Имаме много какво да правим, но днес е първата стъпка и, тая, е и тя е правилната стъпка. Онореволе Коферати, минута. Господин Коферати, минута и половина. Грация, президенте. Сеньор комисарио, ле дико кон тута... Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, ще бъда откровен с вас. Това, което се включва в пакета, който ни представихте, може да бъде прието, но не и съдържанието и основните му линии, които изтъкнахте. Вие подчертахте а, нуждите най-напред. Казахте, че се нуждаем от правила, които да спазват правата на гражданите, но и на предприятията. Смятам, че липсва прозрачност в много важни отношения. Относно докладването държава по държава. Смятам, че прозрачността има невероятен ефект. Тя дава възможност да се избегне плащането на данъци – Бих искал да ви напомня, че когато постъпихме по този начин с банковите институции, стигнахме до заключението, че прозрачността не се отразява на конкурентоспособността, напротив, тя не само не вреди, а я насърчава. Същото се отнася и за този случай. Трябва да предоставим достатъчно прозрачност. Вие заявихте, че този пакет е, идва в точния момент. Моля ви, след като излезе оценката на въздействието, не дете да излизате с директива, а вземете предвид предложенията от директивата за правата на акционерите. Така ще си спестим месеци работа. Благодаря. Господин Хокмарк, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на комисаря за предложеният пакет. Важно е данъчното облагане да бъде справедливо, за да се борим срещу незаконосъобразното избягване на данъчно облагане. Трябва да има прозрачност, но също така като че ли забравихме нещо в днешното днешния дебат, а именно факта, че Европа трябва да остане конкурентоспособна економика. И ако трябва да бъдем честни, Европейски съюз е регионът с най-високо данъчно облагане в света. И определено не може да се похвалим с най-големите економически растеж или с най-инновативно развиващите се компании. Това е проблем, който също трябва да обсъдим. И смятам, че е важно да вземем предвид и този аспект, предвид когато обсъждаме темата. Съединените щати няма да стигнат толкова далеч в усилията си, колкото сравнение с това, което предлага Европейската комисия. Европейската комисия надхвърля предложението на ОИСР, което значи, че ще има проблеми с нашата, за нашата конкурентна способност. И бих искал да почитая още нещо. В контекста на цифровата економика не е толкова лесно да се установи къде точно е стопанската дейност на съответното дружество. Не сме в епохата на старата конвенционална економика. И смятам, че е много важно да се съсредоточим върху прозрачността и справедливостта, но също така и върху конкурентоспособността. И от тази гледна точка Пасата комисия трябва да свърши много повече работа, защото Европа в момента не е конкурентоспособната економика, от която се нуждаем. Благодаря ви думата. Има госпожа Гил за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, това е исторически момент, когато става дума за данъчната ни система. Или ще направим реформа, или ще продължим с системата от 1988 година. Трябва да имаме равнопоставеност за европейските компании, за да могат да разцъфтят, за да могат да стъпят на глобалната сцена. И Европейският съюз трябва да поведе в борбата срещу данъчните измами холандското председателство обвинява държавите членки. Господин комисар, аз приветствам вашето е, предложение. Е, той има за цел, за цел да направи по-трудно да подкопава данъчната основа и да изместват печалбите. Трябва да видим, че ни трябва законодателство, което да накара многонационалните компании да, да плащат справедливи данъци и тези разпоредби трябва да са да въжат навсякъде в Европейския съюз. Важна е борбата против данъчните оазиси. неща, които се случват с Google в Обединеното кралство не са изключение. Има много други много национални компании, които не плащат данъци в Обединеното кралство. Те не са направили закононарушение, но трябва да променим тази ситуация в името на гражданите. Благодаря, казва председателят. Имаме ограничено време за нашата дискусия. Моля, побързайте, господин Морешан. Благодаря, господин председател. Изключително щедър сте с нашето време за изказване тази сутрин. Уважаеми господин комисар, и аз приветствам решението на комисията, прието във връзка с пакета за корпоративно данъчно облагане. Отдавна чакахме този пакет. Приветстваме също така и релансирането на дискусията за общата корпоративна данъчна основа. Опитахме се да въведем през 2011 година, но приложението в държавите членки така и не стана действителност. Мултинационалните компании продължаваха да използват печалбите и данъчните облаги в ущърп на МСП, откъдето и неравното третиране между МСП и мултинационалните компании. Съществен фактор за по-добрата бизнес атмосфера в Европа, без значение дали дадено предприятие е малко или а, голямо, а, трябва да бъде осигурена. Същевременно трябва да се запазят и работните места в Европа. Предприемачеството и създаването на нови предприятия са от съществено значение за създаването на бъдещи работни места. Трябва да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на европейските предприятия. Условията за опериране тук и а, при износ трябва да бъдат еднакви за всички. Европейската комисия може, трябва да навакса и по отношение на joint venture. Само по този начин ще положим основата за изцяло интегриран пазар през следващите години. Благодаря. Благодаря ви, казва председателя. Благодаря ви за това, че се вписахте във времето за изказване. Сега господин Танк, една минута. Благодаря ви, господин председател. Действително, изправени сме пред историческа възможност да сложим край на индустрията на избягването на данъчно облагане. Тази индустрия води до не не води до лоялна конкуренция между държавите членки, както твърдят някои в този парламент. Не. Това води до една джунгла от а, национални данъчни системи, в които най-силните оцеляват, или сказано други думи, мултинационалните компании плащат много ниски данъци или изобщо не плащат такива. Ето защо приветствам предложението на Европейската комисия. Меко казано съм изненадан от отсъствието на холандското председателство и се питам дали тази възможност се използва максимално. Имам две критични забележки. Първо, инициативата всяка държава членка е да намалим максимално своето данъчно облагане. И въпросът ми в това отношение е какво стана с идеята за минимално ефективно данъчно облагане, което беше направено от редица държави членки. И на второ място, ако в това предложение се разгледат конкретни практики за избягване на данъчно облагане. Тази мощна индустрия ще изготви нови инструменти. Така че имаме нужда от обща консолидирана корпоративна основа, за да сложим веднъж за винаги край на тези практики. Господин Балц. Господин Балц, благодаря. Важно е и хубаво е, че комисията се придържа към насоките от ОИСР. Европа не е остров, е, що се отнася до данъчното облагане. Е, важно е да запазим конкурентоспособността на европейските предприятия. Е, трябва не само Европа да са в предните редици, трябва да поемем и третите страни тук, за да може целият процес от ОИСР да се увенчае с успех. Приветстваме комисията и очакваме допълнителни законодателни предложения. Миналите месеци в миналите месеци имаше обещания за такива предложения. Надяваме се на вашата дейност, господин комисар, и вашата сила на обещание да може да накарате държавите членки да се обединят от около едно общо предложение – Що се отнася до докладването страна по страна, то е разумно. Може да се започне с обмен между данъчните служби. Там, те могат да се, там информацията може да се използва най-добре. Освен това, важно е да се разшири приложното поле върху мултинационалните концерни. едно общо всеобхватно докладване. Това е нещо, към което трябва да се стремим. Така ще може да се види къде има агресивни данъчни практики. Трябва да се направи разлика между такива практики и практиките на малките и средни предприятия. От примера на Google видяхме колко, важни, колко важно е тези практики да се осветлят. Такива случаи трябва да, са, да, да си останат в миналото. Колегата Тондо. Президенте, yo creo que toda la mayoría de esta cámara señor moscovici está Благодаря, господин председател. По-голямата част от членовете на този парламент подкрепят вашето предложение. Трябва да се борим с избягването на изплащането на данъците, както и вие самия казахте, но пътят ни ще бъде труден и осеян с препятствия. Първото препятствие се крие в лицето на всички тези, които смятат, че е, данъчната конкуренция между отделните държави членки е справедлива от економическа гледна точка. Данъчната конкуренция не може да бъде лоялна е, и справедлива. В какво се изразява нелоялността в е, данъчното облагане? Ние сме в единна валутна зона имаме една и съща валута, така че не разбирам защо и откъде идва тази конкуренция. На следващо място, следващото препятствие. Много държави членки не са съгласни Европейската комисия да упражнява контрол върху източника на данъците. Благодаря ви. Следващо. Е Госпожа Регнер, благодаря. Този пакет е с е, е много ясно, много важен. Всички трябва да плащат справедливи данъци, граждани, предприятия. Затова ни трябва една обща система за данъчно облагане. Принципът, който беше за предприятия като Макдоналдс, да, кажа само, да приведа само един пример, а, примерът на Макдоналдс, на, за Макдоналдс което е едно предприятие с много дъщерни предприятия, трябва да ни послужи за това да имаме повече прозрачност и повече смелост в данъчното облагане. Аз говорих с холандския посланник, посланник, който ми каза, че когато имаме оценката на въздействието, холандското председателство ще е готово да се вземе с темата и да не останем само с правилата от ОИСЕРА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 се движи в правилната посока. И то главно, защото се вижда желанието на комисията предприятията да плащат данъци там, където се генерират печалбите. Надяваме се това да бъде приложено. Това ще допринесе за прозрачността. Сега дефиницията на данъчните оазиси и правата на интелектуалната собственост. Тези неща липсват в този пакет. Те трябва да се допълнат. Освен това, не може да говорим за европейска конкуренция до момента, докато големите предприятия плащат една 300 от това, което трябва да плащат, а, а, а а малките и средни предприятия плащат 30 пъти повече от това, което плащат големите. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Мога да дам думата само на няколко колеги, защото в 12 часа ще имаме тържа, тържествено заседание. Господин Малетич. Благодаря госпожо председател. Нуждаем се от нов пакет за прозрачност на данъчното облагане. Още по-важно се прилага на практика този пакет. От съществено значение е държавите членки да хармонизират своите системи за данъчно облагане. В пакетът има три основни ключови мерки. Те трябва да бъдат приложени, ако искаме да избегнем дейностите по, по избягване на данъци. Трябва да се подобри ефикасността на събирането на данъци и да се избегне неплащането на данъци от страна на дружеството. Не искаме също така да се е, налага прекомерно данъчно време за добросъвестните дружества. И накрая още един въпрос към господин Московиси. Вие обявихте въвеждането на общата консолидирана основа за облаган с корпоративен данък. Питам се, какви мерки сте предвидели, за да се гарантира ефикасното е, подновяване на тази инициатива този път? Благодаря. Европейската комисия предлага мерки, но става ли наистина тук дума за автоматичен обмен на данни? Дали ще има и автоматичен обмен на данъчни постановления, ще бъдат ли включени в този обмен данни за мултинационалните компании. В такъв случай е, трябва да, да няма възможности за мултинационалните компании да плащат по да, по-малко данъци. Милиони са загубите от това. Трябва всички мерки да бъдат приложени съвестно, за да може мултинационалните компании да плащат данъци там, където генерират печалбите си. Люксембург, Холандия и други данъчни оазиси трябва да бъдат затворени. Оноревле Фланаган. Господин Фланаган. Non ha chiesto la parola. I didn't put in for catch the eye. Не съм се записвал. Put in for catch the eye. Onorevole Grappini, prego. I put in for catch the eye on the last. Pardon. Domnule președinte Mulțumesc, domnule președinte putem fi critici dar uh, trebuie să recunoaștem este un pas. госпожа крапини може да сме много критични но трябва да признаем пакетът има доста предимства. Тук е, е, реакцията на държавите членки е много важна. Важно също така е да се прекрати несправедливото данъчно облагане. Важно е големите е, концерни да престанат да потискат малките и средни предприятия, защото в крайна сметка малките и средни предприятия са най-важните в нашата економика. Вие представихте четирите стълба. Те са много конкретни и важни и важно е ние да ги приложим така както те са представени. Señor supongo que la comisión es consciente del... del... Eh, Уважаеми господин комисар, предполагам, че Европейската комисия е наясно, че сме притеснени от тежката ръка на Европейската комисия срещу по-слабите, е, но е, ръка не се надига срещу по-силните. Добре правите, че ни представяте а, е, настоящия пакет. Опитвате се да а, го впишете в а, рамките на това, което се случва в Г20. Но се нуждаем от по-голяма степен амбициозност. Нужда опитаем се да установим къде точно се генерират тези печалби. Много добре знаем, че държавите членки се противят. Ето защо Европейската комисия и Европейския парламент трябва да обединят усилията си, за да се справят с съпротивата на държавите членки. Трябва да бъдете по-амбициозен, господин комисар. Για την καταπολέμηση της σχεδιασμένης... Благодаря περιέχει εύστοχες διαπιστώσεις. Пакетът, който поставя Европейската комисия за борба с избягването на данъци от страна на мултинационалните дружества, ще има ограничено въздействие предвид мащаба на проблемите и способността ни да се справяме с подобни проблеми и практики за бъдеще. Всъщност нищо не се прави, за да се гарантира, че данъци ще се плащат от дружествата там, където те реализират своите печоби и основната си стопанска дейност. В пакета се включва директивата за борба с избягването на данъци, което би следвало да бъде готова до есента на тази година. Но прилагането на тези разпоредби ще отнеме поне 3 години. Даваме си сметка, че всичко това е неприемливо дълъг период от време, при положение, че нашите е, граждани трябва да търпят е, правата им да бъдат потъпквани междувременно. Трябва да действаме сега, в момента, а не в бъдеще. Благодаря ви. А сега бих искал да приветствам с добре дошъл председателят на Европейската комисия господин Юнкер и давам думата на комисарят Московиси за отговор. Euh, Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа. Благодаря ви за оживената дискусия. Над 50 от вас се изказваха, което ми дава възможност да навляза в по-голяма дълбочина. Въпреки разногласията, все пак има консенсус. Всички сме решени да продължим заедно да се борим срещу данъчната измама и укриването на данъци. Пакета а, по инициатива на председателя Юнкер прие този пакет, като идеята е да се създаде по-ефективна и справедлива данъчна система в Европейския съюз, но също така и на национално равнище. Ще се борим за а, данъчно облагане, приспособено към реалността на 21 век. Аз не мога да отговоря на всичките ви въпроси, но бих искал да кажа три неща. Първо, в отговор на тези, които са обезпокоени, а бъдете спокойни а, е, относно последствията на този пакет върху конкурентоспособността на европейските предприятия. Всички правила, а, е, които са залегнали тук, а, е, никой от тези правила не накърнява конкурентоспособността на европейските предприятия. Бих искал да ви кажа, че Европейския съюз не води сам тази битка срещу агресивното данъчно планиране. Над 100 юрисдикции вече се ангажираха бързо да приведат в изпълнение предложенията на ОИСР, които бяха прияти в Анталия. Прилагането на тези предложения на европейско равнище, убеден съм, ще доведе до повече правна сигурност и до по-малка бюрокрация за нашите предприятия. И подчертавам, това ще доведе до добра конкурентоспособност. Всичко, което е справедливо, е добро и за инвестициите. Втория ми коментар. Сега топката е в полето на държавите членки. Аз не съм неубеден в тяхното желание и не го правя, защото съм наивен, а защото вярвам върху натиска, който може да упражни общественото мнение в Европа и на световно равнище. Така че в рамките на 7 месеца, както виждате, успяхме да приемем директивата за данъчните постановления. Е, не мога да скрия от вас, че е много трудно да се постигне единодушие сред 28 държави членки. Що се отнася до мен, може да разчитате на пълната ми ангажираност и решителност на равнище ЕКОФИН. Ще се нуждая обаче от вашата подкрепа, включително и от вашето постоянно политическо настояване на национално равнище, за да може тези хубави словоредят националните правителства да бъдат последвани и от конкретни действия. Аз разчитам на вашата подкрепа, за да може бързо да отбележим напредък. Третия ми коментар. Много от вас засегнаха изискването за докладване държава по държава и вие поискахте тези доклади да бъдат обществено достояние. Аз ясно ви изразих личната си позиция. Бях искрен с вас. Същевременно обаче, нека да разберем, че ще трябва да се отговори прагматично на проблема. Да, ще има прозрачност, но само при условие, че тя не накърнява конкурентоспособността и инвестициите. Трябва да бъдем реалисти. И Европейската комисия ще бъде реалист. Ще пристъпим към обмен на информация между националните администрации, това е по препоръка на ОИСР, като разбира се гласът на Европейския парламент ще бъде чут. И накрая да завърша, може би, с казаното от господин Ламбертс за начина по който французите се отнасят към любовта. Аз не искам много да прекалявам с тази метафора. Да, действително, любовната игра е важно условие, за да имаме и успешен полуфакт в последствие. Понякога преминаваме към такъв полуфакт и е видно, че във Франция преминаваме към него само като погледнете демографския подем в нашата страна. Но в политиката нещата стоят друго яче. В политиката трябва да се действа бързо. И общите действия са тези, които ще ни помогнат и именно така ще поступим. Благодаря. Грация, комисарио Московиси. Дискусионе адесо е кюза. Благодаря, господин